Има ли желаящи да се изкажат относно протокола от миналото заседание? Няма. Приема се протокола. Няколко съобщения. Днес е Денят на Европа. Днес е, бях във Флоренция.